Добро утро, уважаеми колеги. Добре дошли на продължението на вчерашното ни заседание на Комисията по околна среда. Току-що мина заседанието на координаторите от 9 до 10 часа. Както винаги ще ви съобщим какви решения се взеха. Освен това, от вчера ни останаха две точки от дневния ред, които ще обсъдим малко по-късно днес, преди обяд. А сега ще започнем направо с точка 20. Въпроса с искане на устен отговор на колегата Елена Лана Антонеско във връзка с разликите в качеството на хранителните продукти, предлагани на пазара в Европейския съюз. Въпросът е добре известен от комисията а, при нас е господин Жером Лепент от главна дирекция Санко. Донесъл ни е 4-минутен филм. Така че ще дам думата на господин Лепентре, а щом техниката бъде подготвена, ще имаме възможност да видим и филм по темата за 4 минути. Господин Лепентре, заповядайте. Искате ли да ни информирате? Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, през април 2011 година беше организирана анкета от Словашка асоциация за хранителните продукти, която откри различия в а, качеството а, на продукти, продавани в Западна и Височна Европа, както и големи значителни разлики в цените. В резултат от проучванията не може да се каже, че в а, качеството в държавите членки, а, новите държави членки е по-лошо, а просто има някои а, различия в а, съставките следователно. Ако се проучи, например, напитката Кока-Кола, това беше включено в изследването, се вижда, че това се... Кока-Колата се използва а, а, за производство на Кока-кола се използва концентрат, който се разрежда и се бутилира в съответните страни и може да има разлика в захарното съдържание. Също така може да се покаже, че а, а, а, това е захар, която се използва и в Польша, и в Чехия. А, глюкозата е течна и по-добре се включва в течностите. В Съединените щати се използва само глюкоза. Ние не смятаме, че ролята на Европейската комисия да налага процедури процедурите за производство на безалкохолните напитки. Всяка държава а, определя своите процедури. Европейската комисия гарантира в оптималното функциониране на единия пазар. А, нашия регламент също така а, изисква а, потребителите да бъдат коректно информирани от, а, за съдържанието на това, което консумират и вие знаете, че съвета преди няколко дни прие законодателен пакет в това отношение. Например, в нотелата, аз ще ви покажа в видеото, има включително различия и при старите държави членки Потребителя има право да избере дали да купува даден продукт и ако не харесва, например, Кока-Кола, може да се обърне към друга марка и съответното предприятие ще понесе последиците. Искам да ви уверя, че комисията ще продължи да работи да информира потребителите и нашите комисари се ангажират с проследяването на този въпрос много отблизо. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lepintre. Благодаря много, господин Лепентра. Имаме ли вече видеото? Тук техниката все още не е съвсем готова. Добре, в такъв случай да започнем обсъждането. Ако съм ви разбрал правилно, комисията следи здравословността на продуктите и надлежното информиране на потребителите, но не и вариантите по отношение на вкусовите качества и съставките, които предлагат производителите. Точно това искаме да обсъдим. Правилно ли е това или не? Елена Антонеско. Заповядай. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията за уточненията, които той направи, но бих желала да направя една бележка. Тук не става дума за продукти, които са адаптирани според вкусовете на потребителите в различните държави членки. Тук говорим за различия в качеството в продуктите, които се продават в старите и в новите държави членки. И а, мисля, че трябва да се проведе този дебат в нашата комисия, макар, защото макар, че не е провеждано проучване, ние потребителите знаем много добре, Например, приятели ме канят да ме молят да купувам някои продукти тук в Белгия, защото те забелязват значителна разлика в качеството. Аз не знае дали има две категории потребители. Ако това е вярно, това е много сериозно. Сега, що се отнася до теста за потребителите в Словакия, може би комисията не може да се не би трябвало да се удовлетвори само от това проучване, а да направи допълнителни проучвания, защото аз зная, например, че е, за това говореше и българския министр на замеделието и комисията по свой е, път е, би трябвало да установи дали има разлики в е, продуктите, които се продават в държавите членки. Ако това е вярно, то е неприемливо. Благодаря, Павел Потос. Уважаеми колеги, ще се опитам да бъда спокоен, но ми е трудно, е, тъй като съм е, от една от държавите, които са засегнати от този проблем. И аз бих желала да кажа на комисията, че това отношение е напълно неприемливо. Уважаеми колеги, искам да кажа, че това може би изглежда един дребен проблем, но не. Е, всеки ден трябва да обяснявам това. Хората се интересуват, не се интересуват само за храните и възможно. Е, е, е, и те питат кой позволява на тези производители да правят това, как е, може да защитим нашите граждани, как е, искаме да спасяваме европейската економика и да се справяме с, с цените, когато когато не може да се справим с нещо просто. Това не, не, не е проблем само с храните, това вече става а, политически проблем. А, ние говорим за международни и глобални компании. Не говорете, че а, става дума за потребители. А, а, ние трябва да направим нещо, защото потребителите не могат да пътуват стотици километри, за да си купуват а, а, висококачествена храна. Благодаря. Господин Табажди сега. Късъм сепен и. Благодаря. Искам да обърна вниманието на колегите върху това, че трябва да бъдем много внимателни. Аз също съм представител на нова държава членка. Дори и пробите на словашките лаборатории не са еднозначни. Давам за пример Кока-Кола. Там не се намери разлика между това, което се предлага в старите и това, което се предлага в новите държави членки. Говоря за изогликозата Словакия, Румъния, България и други нови държави членки получават Кока-Кола подсладена с изогликоза, а в Германия и Чешката република се използва захароза. С други думи, не във всички случаи има разделителна линия между стари и нови държави членки. Така че искам да помоля колегите да не политизираме по популистки начин проблема. Смятам, че безопасността на храните е нещо много важно, че защитата на потребителите също е нещо много важно, но не това е нашият ресор, ресорът на тази комисия. Това е работа на комисията ИМКО. Така че би трябвало да сътрудничим на ръководещата, на водещата комисия, като се наблюдаваме съотношението между цена и качеството. А ако качеството действително е различно, то този факт трябва да се отразява и на ценообразуването в различните държави членки. Третият елемент, който беше споменат, е, че съществува дискриминация. В Унгария също бяха направени проби – взети проби и изследвани, като тези изследвания само от части потвърждават словашките резултати. Но имаше и други продукти, например бебешки пелени, по отношение на които се намериха големи разлики. Например, по отношение на абсорбирането на течност. Имаше голяма разлика между памперси, които се продават в Австрия и такива, които се продават в Унгария. Е, нашата комисия е, отговаря за безопасността на храните, но не бива да забравяме защитата на потребителите. Възможно ли е, господин председател, два, двете комисии да проведат съвместно заседание, за да обсъдят и двата аспекта паралелно, защото те трябва да се обсъждат паралелно? Разбирам румънската колега, разбирам колегата Поц, Просто смятам, че изследванията трябва да, анализите трябва да бъдат много обективни и професионални. Благодаря. Смятам, че никак не е случайно, че и трите изказвания са на хора от източна Европа. Също така не е случайно, че всички реагирахме на съобщението на госпожа Антонеско. Просто темата е много делика, деликатна. Аз съм 100% съгласен с господин Табащи. Става въпрос за защита на потребителите, става въпрос за безопасност на храните и за конкуренция, конкурентоспособност. въпросът е комплексен. Това, което чухме като обяснение от комисията току-що, за мен е неприемливо това, че производителите съобразяват съставките в продуктите си с портмонето и вкуса на своите купувачи. Освен това беше казано, че не се е влушавало качеството, просто ставало въпрос за различен състав на един и същи продукт. Аз не мисля така. В документацията на госпожа Антонеско еднозначно е доказано друго а именно, че между изследваните продукти има само един единствен, говоря само за храни, и то шоколад Милка. Аз не правя реклама на Милка, но това беше единственият продукт, чието състав съвпадаше, беше идентичен в източна и в западна Европа. Нямаше разлика. С други думи, ако вляза в магазин тук в Брюксел, мога да си купя същия шоколад Милка, какъвто ще получа и в Будапешта. Но за другите продукти не е друго. В Прага и в Будапешта получавам едно качество, в Париж друго. Също така има още нещо важно. Определени производители, не всички разбира се, определени производители признават, че влагат по ефтини продукти за източните пазари. И мисля, че точно в това се крие а, развръзката. След като самите производители признават, че влагат по-ефтини материали и ако а, последим какво е ценообразуването на източноевропейския пазар, ще констатираме, че те просто забравят в кавички да информират потребителите, защото рекламата и името на продукта са едни и същи във всички страни, но в моята страна ние получаваме по-низко качество. С други думи, от моята страна производителят е спечелил допълнително. Има допълнителна печалба тук. Отново става дума за защита на потребителите, за правила на конкуренцията, които се спазват или не се спазват. Разбирам, ако имаше съмнения или ако трябваше допълнителни доказателства да се представят. Добре, ако се правят допълнителни изследвания, би трябвало да бъдем просто много бързи в реакцията си. Съгласен съм с колегата Поц. Нямаме много време европейските институции би трябвало колкото може по-бързо, час по-скоро да проведат тестовете и да наложат строги санкции. Председателят, още един оратор, заповядайте. Ja, danke. Ähm, ich möchte hier mal... Благодаря. Съвсем кратко. А, искам да кажа, че това е много стар феномен. Различното оценка за това, що е качество. Качеството само с цената ли е свързано или с нещо друго? Дали по-ефтиното е по-низко качествено? Трябва да обсъдим и това. Аз се занимавам с селско стопанство и Знам, че моите крави повече обичат да пасат тревата отвъд моята ограда, въпреки че вътре в двора ми тревата е същата. Тъй, че има голяма доза субективност в преценката. Разбира се, че щеше да бъде по-друго, ако кравите ми ходеха да крадат от а, съседа ми трева. Щях да помисля, че може би съседа тори тревата с нещо по-вкусно за кравите. Това, което искам да кажа е, че трябва много внимателно да пипаме е, на тази територия. Не може просто така да обвиним производителите, че умишлено заблуждават. Е, при производството по дадена рецептура е, не винаги има достатъчно продукт. Примерно, ако това е мармалад от ягоди, няма, няма достатъчно продукт навсякъде, за да се направят едни и същи доставки в всички географски райони, от което обаче съвсем няма да пострада съдържанието или здравословността на продукта. Тъй, че смятам, че е много интересно да продължат изследванията в тази област, да разберем дали има нещо умишлено или нещата са е, обективно обословени от начина на производство защото иначе няма нищо е, трябва да, нищо лошо да обсъдим с фирмите факта дали пък не купуват по-ефтини продукти, а след това ги продават скъпо на пазара. Госпожа Мурконайти. че Пирмининке. Благодаря. Имам един въпрос. Разполагаме ли с правна възможност за регулация на рецептите, на съставките? Говорим за конкретен случай тук. Чухме няколко аргумента в подкрепа на тезата. Един от колегите каза, че се използват различни съставки. Например, когато става въпрос за протокалов сок, може да се използват протокали от различни части на света. Понякога производителите признават, че покупателната способност на потребителите е различна. Съответно, част от съставките се заместват с по-ефтини. Бих искала да попитам комисията, можем ли да очакваме правни лостове, с които да се регулират рецептите за някои продукти? Последна интервенция Ана Росбах. Благодаря. Продължавам на датски. За мен тази тема е чи скандал. Аз съм от една от западните страни и ставам свидетел на това как все повече и повече компании прехвърлят своето производство на изток. Става въпрос за вътрешен пазар, става въпрос за свободно придвижване на стоки. За мен е много трудно да разбера как може западни фабрики да се преместват а, на изток и да произвеждат а, било то сок, било то мармалад а, по различен начин и да следват две различни рецепти. Както вече ви казах, става въпрос за свободно придвижване в рамките на Европейския съюз. Определено трябва да кажем, че не може да има стоки с първо качество и с второ качество в рамките на съюз. Трябва да се заемем с този проблем. Може да става въпрос за покупателната способност на клиентите, но в крайна сметка става въпрос за едни и същи фабрики, които произвеждат в източна Европа, а пък пращат своите продукти в Западна Европа. Така че трябва да има нещо по-дълбоко тук. В момента за мен е трудно да осъзная каква е логиката. Благодаря. Добре. Смятам, че се получи много интересна дискусия. Очевидно има голяма чувствителност е, към тези въпроси. Има и голяма загриженост по отношение на това, че фирмите вероятно предлагат различно качество, не само различни вкусови качества, но и качество въобще, понякога и на по-висока цена. Нашата комисия е и комисия по безопасност на храните. Така че сме длъжни да попитаме, има ли намаляване на безопасността на храните, вследствие на това, за което говорим. Отправихме молба към комисията да възложи допълнителни изследвания, тъй като прави впечатление, че в различните страни едни и същи продукти имат различен състав и сме загрижени за безопасността на тези продукти. Другият засегнат въпрос беше заблуждаване на потребителя беше казано, че един и същи продукт с една и съща опаковка, с една и съща реклама, се оказва с различно съдържание. Тъй, че възниква въпросът дали това е нелоялна конкуренция, дали това е заблуда на потребителя. Още от сега мога да ви кажа, че ще напиша писмо на председателя на комисията ИМКО, и ще му предложа да се занимаят с тази тема, ако трябва заедно с нас, но това е тема, която непременно трябва да се обсъди в Комисията по вътрешен пазар и търговия. Сега, въпросът към комисията. Имаме ли правна възможност да упражняваме контрол върху рецептури и съставки? по отношение на сигурност, на безопасността. Разбираме, че комисията продължава изследванията, а и бях обещал, че ще видим филм. Merci, Monsieur le Président. Euh, donc... Благодаря, господин председател. Във връзка с законодателството, общностното законодателство за безопасността на храните иска, се стреми да постигне абсолютна сигурност и безопасност на храните, но не и на е, съставките. Е, естествено, има въпроси за хранителните добавки, които са регламентирани, които обаче не представят представляват опасност, но не е ролята на комисията да определя рецептите и съставките. Второ нещо, на което настоявам е, ако потребителя не е удовлетворен от качеството, просто не купува това, което не му харесва. Трето, ролята на държавите членки във връзка с контрола. Държавите членки трябва да следят дали се спазва общностното законодателство на пазара. И накрая, имайки предвид възможните дейности, ние би трябвало да следим много внимателно развитието на въпроса и да се осигури необходимата информация на потребители. Аз ще ви покажа едно видео за две стари държави Франция и Германия, където се купуват едни и същи неща с една и съща опаковка и всъщност се оказват различия. Например, има разлика разлика между Северна Франция и Южна Франция в съдържанието на захарите в някои напитки и този филм показва някои от тези различия.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 Ja, schöner Slapstick. Äh, <laughs> das erklärt. Разбрахме най-после защо има разлика в вкуса на нотелите между Германия и Франция, но не това е нашата тема. Темата ни е качеството. А оттам и безопасността на храните а за Комисията по вътрешен пазар и търговия и заблуждаването на потребителите, ако има такова. Както ви казах, ще напиша писмо на председателя на ИМКО. А, очевидно е необходимо да се даде много повече информация от страна на комисията. Очевидно е необходимо да се възложи по-задълбочено изследване, защото има различия не само в вкусовите качества, но и в качеството въобще и може би нещата граничат с нарушаване на безопасността на храните. Наблюдава се, че в много случаи при по ниско качество се иска по-висока цена, което също вреди на потребителя и ние няма как да приемем такова нещо, такава извънредна печалба за производителя, не можем да приемем. Сега бих предложил да приключим дискусията по тази точка, тъй като ни чакат и други теми. Благодаря за повдигнатия въпрос. Той трябва непременно да бъде изяснен, за да се изчисти всяко съмнение. Не може Европейския парламент да приеме ситуация, в която има съмнение. Nu a adus nicio lămurire filmul pe care l-am, l-am vizionat împreună. A arătat mai multă reclamă благодаря. В този филм всъщност видяхме по-скоро една реклама и в заключение, ако добре съм разбрала изказването на комисията, комисията ни казва, че предприятията могат да приспособяват рецептите и формулите, ако уважават европейските разпоредби. Няма законодателство, което да може да накаже дискриминация дискриминационно поведението. Аз искам да отговоря на комисията, че може би трябва да се обмисли бъдещите ни действия комисията да ни направи предложение е, за допълнителни е, разследвания, защото в е, организациите на потребителите в държавите членки вече се привлече вниманието върху този въпрос и а, бяха направени съответните констатации. Добре, комисията, надявам се, чу какво мислят членовете на нашия. В даден момент ще се върнем на тази тема непременно. Тогава, може би, ще имате и нова информация. Така че очакваме от вас през следващите месеци да ни съобщите дали наистина има основания за нашата загриженост по отношение на качеството на храните. Преминаваме към следващата точка от дневния ред която е не по-малко интересна. специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с происход или изпратени от Япония след аварията в ядрената централа в Ние са преживяхме тогавашната драма проследихме и развитието на правилата на Европейския съюз за внос от Япония. При мен дойде посланникът на Япония, който се оплака, че дискриминираме храни от Япония, тъй че нашата комисия желая да бъде информирана по този въпрос. Тук е Ладислав Мико, който е заместник директор на ГД Санко както и негов колега. Заповядайте, обяснете ни. Uh, Добър ден. Благодаря за поканата. В началото искам да кажа, че очевидно темата е изключително важна. Следим я внимателно всеки ден. Обсъждаме я тук, защото освен всичко друго получихме и писмо от господин Лайнен. Там се пита защо общо взето сме закъсняли по отношение на продължаването на срока на мерките. Трябва да призная, че нямахме достатъчно време за подробен анализ на това, което предлагаме, но ние се опитваме да следваме правилата и да ви даваме информация в същото време, когато го правим за държавите членки. Защо нямахме много време? Защото общо зато положението се променя с всеки изминал ден. Изчакваме резултати от анализи в Япония, наблюдаваме тези резултати, искаме да вземем решение, което да се основава на последната информация, която получваме от Япония и онова, което получаваме от Япония, онова, което се случва там. В бъдеще ще отделяме повече време на такива въпроси, но в момента, тъй като трябва да вземем решение за премахването или продължаването на срока на такива мерки, това трябва да стане само възоснова на последната получена информация. В момента изчакваме някои анализи от Япония и ще трябва да, да почакаме още малко. На 9 септември съответната комисия единодушно прие решението да удължи срока на мерките до края на декември. Те влязоха в сила от 1 октомври. Това продължаване влезе в сила от 1 октомври, тъй като първоначалните мерки бяха валидни до 30 септември. Виждате, че нямахме много време и искахме да не се създава пропас между двете дати. Готови сме да чуем вашите позиции, готови сме да откликнем на вашите притеснения. В бъдещите преразглеждания на въпроса. Вероятно ще се стигне до промени. Знаете, че е, мерките в крайна сметка се преразглеждат регулярно. Нека да ви дам информация относно текущите мерки. За какво става въпрос? Според е, настоящите мерки, всички фуражи и храни, които са създадени или изпратени от 12 префектури в Япония се тестват за Цези 134, 137 и Йод 131. Тестват се за такива нюклеиди. Става въпрос за 12 префектури, както казах. 30% освен това от пратките, които идват извън тези 12 префектури, също се тестват. По отношение на вноса на фураж и храни от Япония, макар че количеството не е голямо, ние извършваме необходимите проверки и гарантираме, че храните и фуражите от тази страна са безопасни и могат да бъдат пласирани на пазара в Европейския съюз. Нека да ви дам информация относно отделните провинции в Япония, тъй като положението е много специфично. Добавихме две провинции, Канагава и Шизуока, малко по-късно след аварията. Това стана през май и юли защото тестовете от страна на японските власти демонстрираха по-високо ниво на цези в зеления чай от тези провинции. Само въпрос за специфичен продукт, но тъй като той може да е обект на износ, тествахме този чай. Японските власти извършиха различни проверки в Ниагата в тази провинция в Япония. Оказва се, че там няма наличие на такива вредни вещества и съответно през юли 2011 премахнахме рестрикциите. В някои префектури има високо ниво на цези в говеждото. Префектури, които не са били обект на рестрикции. Дори да няма износ на говеждо, ние анализираме ситуацията. Получихме точна информация от Япония. Разбрахме, че говеждото се е заразило, след като животните са били хранени с фураж от заразените райони. Сено и така нататък. Така че не става въпрос за замърсяване на място. Тъй като е имало забрана за износа на това говеждо от Япония за Европейския съюз, от гледна точка на безопасността за потребителите, а не само във връзка с аварията, то в крайна сметка зоната, от която идва говеждото, не е разширена. В допълнение към правните мерки, препоръчваме комисията да наблюдава регулярно за наличието на три нуклеиди в рибни продукти и риба, хванати в области 61, 71, 77 и така нататък. Освен това и по отношение на някои продукти, които идват извън територията на Япония, но там е уместно това да се прави. По отношение на резултатите от контрола, ставаме свидетели на различна картина – с изключение на две партиди зелен чай, всички резултати показват, че няма наличие на радиоактивни вещества. Само в два случая имаше радиоактивни частици, но те са под лимита. Всичко това се оповестява пред държавите членки, публикува се на нашата веб страница. Искам да ви уверя, че комисията ще продължи да наблюдава положението и ще предприема необходимите мерки, ако се наложи. Вероятно, трябва да ви уведомя, че в момента се извършват е, известни дейности в Япония, насочени към откриването на наличието на такива вещества, опасни вещества, възоснова на моделирането са тези дейности. И една информация от 1222 контрола – от страна на държавите членки. 999 от Япония за рибни продукти и 313 извън територията на Япония, с изключение на 8 случая с зелен чай, партиде на зелен чай, няма наличие на радиоактивни вещества или те са много под нивото. В тези 8 партиди зелен чай от Шизуока. Има цези 1.3.1 и 1.3.7. Тази партида идва преди да се въведат рестрикциите, съответно няма повтаряне на инцидента, след като бяха въведени тези ограничения. Виждате, че контрола е на необходимото ниво. Искам да гарантирам, че комисията ще продължи да гарантира за високото ниво и безопасността на храните, като меките естествено ще останат пропорционални. Благодаря. Благодаря, господин Мико, за информацията. Благодаря и за обещанието на комисията в бъдеще да ни информира навременно. Тук има и представители на японската мисия в Европейския съюз. Добре дошли сред нас. В целия свят се надигна вълна от огромно съчувствие в по повод на това силно земетресение и на аварията в ядрената електроцентрала. Знам, че Япония поддържа много висока култура на производство на хранителни продукти и на хранене. Въпреки това ще трябва и вие да проявите разбиране към нашата загриженост за нашите граждани във връзка с това, че има опасност от контаминиран внос. Чухме, че от 22 проби е имало 8 зелен чай, където са намерени определени находки и за сега до края на декември има ограничение, ако не се реши друго тази есен. Сега Критон Арсенис, заповядай. Much, Благодаря много, господин председател, тъй като тук има представител на японското правителство. Искам да изразя своето съжаление, че Япония ще продължи да лови китове в и се надявам, че това ще е, се промени. Е, е, ние всички сме на страната на Япония след бедствието, което е сполетя. Не бихме искали да наказваме Япония с мерки. Аз имам редица въпроси, които обаче получиха своя отговор от комисията. И аз се надявам, че комисията ще продължи да оценява възможните рискове идващи от продукти, внесени от Япония в Европа. Повечето от въпросите ми отговори, получиха удовлетворителен отговор. Благодаря. Винаги е ужасно да се чуе че храната и а, водата е заразена е, с радиоактивни вещества в резултат на ядрена а, авария. Ние трябва да направим всичко, а, което е по силите ни, да защитим а, здравето на хората. Аз не съм. А, научен работник, нямам диплома по ядрена физика, така че искам да задам един въпрос на комисията. Очевидно ограниченията за радиацията в във връзка с аварията в Фукушима са завишени, всъщност са занижени, което е добре за безопасността на храните. Сега тези ниски стойности продължават да са в сила до декември. И въпросът ми е, не може ли тези равнища а, да станат а, официално прияти, защото ако намаляваме нивата а, в името на безопасността на храните, не разбирам защо да не използваме тези стойности не само по отношение на Япония, за всички. Защо? ни трябва ядрена авария, преди да започнем да обмисляме нивата на безопасност. Благодаря. По-късно ще чуем нещо за тези постоянни стойности. Следващи оратор. Благодаря, господин председател. Аз се вписвам в това, което беше казано от госпожа Лиотард. Искам да кажа две неща. Първото е свързано с процедурата. Тук се задава въпроса за нормите, за комитологията, капацитет на нас, евродепутатите, да се намесим във връзка с промяна на нормите. Нас ни представят пред свършен факт и не за първи път се срещаме с този проблем. Този проблем се появява отново и отново и ние като представители на е, народите на Европа трябва да се занимаваме с тези теми, които са много деликатни и чувствителни за всички нас. Това е един политически въпрос и трябва да настояваме на него. По втория въпрос, аз бях в Япония преди три седмици, един месец и бях в региона на, на Фукушима и тук става дума за храната, която се консумира, информацията, която се дава за тези храни. Трябва да бъдем изключително бдителни с, с нормите. Тук не става дума само за тези 131 и 37, тук всъщност не говорим за месеци, а говорим за години и е изключително важно да се упражнява същата степен на а, контрол. Видяхме след Чернобил, години след това бяха замърсени, например, гъбите, които растат в района и други растения защото има вещества, които се отлагат в природата. Merci, Благодаря, господин председател. Както каза Корин, аз също бях в Япония, останах там една седмица и аз, отсъства, аз обсъждах с, с земеделски производители и е, говедовъди. Е, няма информация за е, населението, хората не знаят темата за радиацията и хората купуват и консумират храната. Те просто нямат избор, те не знаят рисковете от радиоактивността. Ако правим усилия, то трябва да бъде в сферата на информацията. Искам да информирам колегите депутати, че в Япония все още не са учели това, което се случи, например, в Чернобил. Не са раздадени, например, йодови таблетки във връзка с радиацията. Аз обсъдих това. Това беше направено в Киев, това беше направено от Русия по време на Чернобил. Аз апелирам към комисията. Как искам да ги запитам, как правите вашите измервания? Те всъщност вземат проби, но тези проби са много малко, за да се знае дали хората консумират радиоактивно мляко. Следователно, системата за вземане на проби е всъщност недостатъчна, защото в някои префектури има а, а, концентрации, които надвишават разрешените. Има мерки, има асоциации, които измерват а, е, а, е, храните, защото хората не вярват на националните власти в Япония. Да се върнем в Япония в е, Европа. Имаше един доклад за, за ядрени аварии. Ние попитахме, поискахме от комисията да преразгледа нормите, тъй като те са много високи и а, се надвишават годишните разрешени норми. Искам да ви напомня, че нашите норми са по-високи, отколкото нормите фиксирани от японците. Например, имаме 1000 бекерела, а в Япония са 500. И когато говорим с господин Барозо и с комисията, всъщност ние се присъединяваме към японските норми и бихме искали да помолим комисията да разгледа отново нормите за радиоактивно заразяване. И, и както каза госпожа е, Лис, е, Лепаж, е, тук трябва да се има предвид Лисабонски договор, а не договор за Евратум, защото в ядрена евария се оказва, че нормите са твърде високо. И накрая от 2222 а, а, проби, 8 са били заразени. Но, например, представете си, има а, заразен а, японски ориз. Не можете ли да си представите, че ако а, използвате 200-300, ако консумирате 230 бекерела, 200-300 бекерела, не сте изложени на опасност. А, е, ние внасяме много малко а, продукти от Япония, чайове и други продукти. Защо да не направим начин, както Индия, например, да не внасят изобщо от Япония. А ако се включат радиоактивни елементи, се смята, че няма риск. Не става въпрос само за тези 131-137. Всъщност става въпрос за продукти, произведени на 30 км от Фукушима. всъщност, нека, тъй като и така и така имаме малък износ, внос от Япония, да престанем. По-добре е да не а, поемаме този риск. Това исках да кажа. Благодаря, господин Мико. Чухте въпросите. Защо не постъпим като Австралия? кои са граничните стойности в момента, защо не възприемаме занижените стойности, които самата Япония спазва, дали случайните проби са достатъчни за сигурността. Всички тези въпроси са към вас. All... Нека да дам отговор. Ще започна отзад напред. Останах с впечатлението, че има известно недоразумение. Всичко, което е обект на внос от префектурите в Европа, се контролира. 100% от износа се контролира в Япония. И освен това, в Европа също има контрол. 10% при вноса. Всичко се контролира поне веднъж, голяма част се контролира два пъти. Така че не можем да говорим за инцидентни проверки. Всяка храна и фураж се контролира. И не става въпрос за храни, които из... Е, превишават нивата в Япония. Защо е бил заразен е, чая във Франция? Ако това е вярно, значи не е вярно това, което казвате. Uh, I, I е, По-рано когато взех думата, споменах, че започваме с Фукушима и префектурите от буферната зона. В момента, в който открихме тези частици в зеления чай, удължихме действието на мярката за съответните префектури, където се намира този чай. Защо да не спрем вноса напълно, като Австралия и други страни? Смятаме, че това няма да е пропорционална реакция, защото няма основания да смятаме, че има риск. Ние разполагаме с информация, наблюдаваме онова, което се случва и информацията, която се е подава в момента, в който има проблем, ще реагираме. Но няма смисъл да се въвежда подобно ограничение. Що се отнася до пределните нива, ние сме ги обсъдили, знаете, че дебата не беше лесен. Пределните нива след Чернобил се определиха за безопасни за европейското население. Трябва да сме последователни по отношение на Япония, защото настоящите нива в Япония по някаква причина, не мога да отговарям за японското решение, но тъй като има контрол в Япония, смятаме, че контрол от наша страна трябва да е координиран и да следваме нивата, които са определени в Япония и тъй като нивата в Япония са по-низки, ние следваме японските нива. Те са по-низки от европейските и съответно риска според нас е нуль. Европейските нива също са достатъчно добри, но няма проблем да координираме контрола с японската страна. Пропуснах ли някои от е, въпросите? Благодаря. Ние ще следим какво се случва в следващите месеци. Ще видим какво ще стане в края на годината. Ще видим дали ще има удължаване на мерките за 2012 година. По отношение на японците, желаем им всичко най-добро при е, заличаването на последиците от тази авария, тази катастрофа. Благодаря ви. Продължаваме с една точка, която остана от вчера. Точка 17. Въпрос с искане за устен отговор, внесен от Линда Макаван и Кристел Шалдемоза относно веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система и комбинирания ефект или ефекта на коктейл. Патрик Мърфи и Петър Корита от а, Генерална дирекция околна среда на комисията са тук. Бихте ли дали отговор на този въпрос? Заповядайте. You, Благодаря, господин председател и добро утро. Аз накратко ще а, разкажа какво правим във връзка с, с ендокринните смущения като приоритетна сфера за комисията. През август тази година ние изготвихме е, четвъртия доклад по приложението във връзка с, стратегията на общността, във връзка с, е, нарушенията на функциите на ендокринната система. Очертани бяха стъпките, които бяха предприяти в е, сферата на проучването, създаването на нова база данни, информационна система. Всичко това е свързано с регламента РИЧ, с регламента за биоцидите, и редица други бъдещи регламенти. Стратегията на Европейския съюз вече е доста стара, беше прията в 1999 година на базата на инициатива, подета от Европейския парламент. Комисията обмисля възможността да се преразгледа тази стратегия трябва също така да разработим конкретни ем, критерии за установяването на вещества, нарушаващи функцията на ендокринната система. Има сходна система, предвидена по регламента РИЧ за критериите за тези вещества. Тоест, от гледна точка на законодателствата, се работи много. Тъй като а, тази стратегия беше разработена през 1999 година, имаме много законодателни задължения. Комисията започна едно проучване, за да проучи какво е постигнато в науката по тези проблеми, също така за установяването на научни критерии за вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система. Е, на базата на тези проучвания ще се проведе обмен на информация с заинтересованите лица. Предвижда се конференция през 2012 година и след като проведем консултации по тези въпроси има различни възможности. Първо ще преразгледаме съществуващата европейска стратегия и очевидно ще трябва да отговорим на регулаторните изисквания. Би трябвало да осигурим съответствие с критериите до ноември 2013 година. Ще има едно разглеждане на тези ендоктринни фактори което трябва да се направи до юни 2013 година. Освен това, ние следим много внимателно това, което се случва в ОИСР и Световната здравна организация. Във връзка с тези вещества, ние знаем, че се събира все повече и повече информация и има една растяща загриженост. По въпроса за смесените, за смеските, комисията изготви е, е, едно, проведе едно проучване във връзка с токсичността, ефекта на смесването. Този доклад беше предоставен през февруари 2010 година. Организирахме редица а, прояви с участието на заинтересованите лица, имаше прояви организирани и по интернет. Ние потърсихме официалното становище на научния комитет по здравето и околната среда. Получихме го през февруари. Ще получим окончателния отговор на научния комитет, вероятно през октомври. И на базата на този доклад и друга информация, комисията ще изготви отчет за това как се отчита комбинирания ефект в съществуващото, в действащото законодателство. Има редица сериозни предизвикателства. Ние знаем това и европейското законодателство се основава на химически и биохимически анализ на определени вещества. Вероятно, трябва да се разгледа и съчетанието на определени вещества и да се оцени тяхното въздействие. Има 100 000 химически вещества в инвентарния списък и възможните комбинации а, са неизчислими и трябва да се определят онези съчетания, които могат да а, представляват а, а, риск. Госпожа Макаван, благодаря на комисията за актуалната информация. Радвам се, че ставаме свидетели на някаква дейност, защото от дълго време говорим за вещества, нарушаващи на функциите на ендокринната система, но не говорим за това как ще ги идентифицираме. Знаем всъщност кои са тези вещества, има списък с тях, така че сега трябва да се действа. В РИЧ, например, има едно изискване за списъка. Германия добави още едно вещество към списъка наскоро. Надявам се, че ще се придаде някаква спешност на проблема и ще станем свидетели на действия, а не само на думи. Разбирам, че има два начина по отношение на идентифицирането на такива вещества. Едната от стратегиите е тази в Великобритания и Германия, другата в Дания, едната се основава на риска, другата на заплахите. Какво смятате вие по отношение на тези два подхода? Освен това, имаме едно писмо, получих го от една неправителствена организация. Писмото е свързано с датата юни 2011 година. Там се казва, че един продукт, наречен Проклоас, беше одобрен от комисията, без да се направи оценка дали има вещества, нарушаващи функциите на едокринната система, а това не може да става. За това вещество в литературата вече е доказано, че има подобни функции, нарушава функциите на ендокринната система. Споменава се и още един продукт. Какво ще кажете вие относно графика за работа след 2011 година? Е, е, Благодаря, госпожо е, Макавен, Кристо Шалдемоз. Благодаря и благодаря за това, че ми давате нужда, е, възможност да участвам в е, комисията, в заседанието на вашата комисия, макар че аз съм член на ИМКО. Благодаря ви за отговора на въпросите. Разбирам, че комисията работи по тези въпроси, но както каза Линда Макафън, възможно ли е да се ускори процес? Това е необходимо, особено защото мисля, че трябва наистина да направим нещо в законодателството. Вие вероятно осъзнавате, че датското председателство, което започва в първата част на 2012 година, е включило това като един от основните си приоритети в сферата на здравоопазването да направи нещо за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система. И новото е, датско правителство иска да предложат забрана за някои от тези вещества, особено онези, които според нас са много опасни. Тоест би трябвало те биха желали да приемат едно предварително законодателство за опазване от вредните ефекти. Председателката, благодаря. Оса Вестлунд. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса с общ характер, тъй като този проблем е доста обезпокоителен. Има проблеми с законодателството, а именно, че третираме всички химикали по един и същ начин. Освен това, не виждаме този комбиниран ефект, нямаме изисквания за наблюдение на това как си взаимодействат различните химикали и какви въздействия има това. Освен това, има проблем с принципа, че предприятията сами трябва да дават информация за химикалите. Принципът е добър, но ако има е, научно проучване, което да казва, че може да има риск, а пък е, предприятието нищо не прави по въпроса, кой носи тогава отговорността за извършване на допълнителни проучвания? Е, в крайна сметка, някакви доброволци, учени, носят тази отговорност и това не е добре. Много често, когато говорим за храни, няма достатъчно ресурси. А има често повод за притеснение. Смята ли комисията, че трябва да се извърши някакво научно проучване, е, което да е всеобхватно и което да проучи всички тези функции е, на ендокринната система, които се нарушават. Смятате ли, че органите, властите трябва да извършат проучване относно всички тези проблеми, които изглежда са наболели? Втория ми въпрос много се гордеем с РИЧ, но когато става въпрос за продукти за потребителите, смятаме, че РИЧ е нещо като пречка. Има много различни храни, области, за които смятаме, че в тях има вредни химикали, но нямаме достатъчно доказателства, за да ги забраним. Например, в много консерви има бифенол, който вреди на бременните жени, а те продължават да дадат подобни консерви. Не трябва ли да имаме по-стрикно законодателство по отношение на продуктите за консумация от хората? Не трябва ли да следваме принципа на риска и когато има някакъв риск, просто да търсим по-сигурни альтернативи, ако има такива? Благодаря. Euh, Издам думата на Критон Артенис. Искам да подкрепя това, което беше казано, особено за бифенолите А. Знаете, че Френската агенция излезе с два доклада през септември за ефекта на бисфенол А и това са е, данни, които са потвърдени при животни, дори при много ниски дози септември, септември 2010 година се стигна до заключението, че трябва да се преразгледат нормите от 2008 и 2009 година и ако продължим така, може да се очаква последици, които са много сериозни за нашите съграждани. И това са економически и финансови последици, тъй като едно заболяване всъщност струва много скъпо. Следователно, аз наистина мога да подкрепя това изискване, това, което беше казано, да, че ние трябва да бъдем много по-активни, проактивни във връзка с бифенолите. А и аз очаквам становището на комисията, особено във връзка с, с изискванията на а, ЕФСА. Критон. И аз щях да се позова а, а, на същото изследване, изследване на Френската агенция, в която има всички данни, които се необходими, за да се докаже ефекта в, а при животни и при хора. И тук се поставя приоритета върху уязвимото население, деца, бременни, майки с малки деца и при е, замества, и заместването на всички, във всички храни. Тук се споменава също така, че ефектите се наблюдават и, в, и при много, много по-низки зони от пределните нива. И това а, наистина а, прави много странна програмата на комисията, а именно, че комисията до 2013 година, юни, ще провери дали някои вещества имат а, вредно въздействие или дали съществува уместна альтернатива. И просто комисията само ще проучи дали да замести е, веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система. И а, е, до 2013 година при това, макар че има едно преобладаващо мнозинство от учените, които ни предоставят данни за тези ефекти. А, е, говорим за, за, забав, забавящи а, вещества. В повечето от случаите ние изобщо нямаме нужда от тези вещества. Дори ако не можем да заместим бифенолите А и други вещества в а, пластмасите, някои от техните качества изобщо не са необходими. Аз мисля, че комисията всъщност отлага нещата по този много важен въпрос, който е от изключително важно значение за общественото здравеопазване. Аз лично, както и много колеги, ще следим това много отблизо и внимателно, така че призвавам комисията да се занимава с този въпрос. Председателката, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя изказалите се преди мен, които настояват за е, спешност е, при решаването на този въпрос, защото това е основната насоченост на нашите критични бележки, именно липсата на спешност. Искам да спомена и още няколко неща и преди да забравя, това го прави от името на Антония Парванова. Виждаме, че тези е, е, вещества, нарушаващи ендокринната система, фигурират а, почти навсякъде. Това означава, че залогът е много висок, както за промишлеността, така и това най-важното за е, здравето на хората. Аз е, знам, че Генерална дирекция по здравеопазването се бори по този въпрос, но има е, е, има противопоставяне от Генерална дирекция предприятия, тъй като тук нещата опират до един много висок залог за промишлеността. И втория ми въпрос е също сходен. Как според вас се позиционира промишлен, промишления сектор в този въпрос? Смятате ли, че промишлеността подкрепя и изпитва същата същото усещане за спешност, като се предоставя информация, научна информация и така нататък. С други думи, всички ние за една и съща кауза ли се борим, за здравето на хората или има силни, мощни сили в политиката и в промишлеността, които блокират усилията ни да постигнем по-добро здраве за хората. Председателката Карл Шлютер. Искам да благодаря на онези, които дадоха възможност този дебат да се проведе в нашата комисия. Мисля, че веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, са една от най-подценяваните заплахи за е, човечеството и за околната среда. Независимо дали става въпрос за плода в майката или за новороденото, те са изложени на голям риск, когато има такива вещества. И когато станем свидетели на вкарването на такива вещества в продукти, които слагаме на кожата си, в бензина, дизела, в лепилата, в дрехите, то директно имаме контакт с а, такива вещества. Химическото чистане, освен това. Така че за мен е шокиращо, че не включваме тези най-опасни вещества в а, списъка за а, кандидати. Знаете, Шем Сек, тази организация, тя включи 319 кандидати, потенциални кандидати за списъка с опасни вещества. В Рич някои от веществата има такива нарушаващи функции на ендокринната система, но те са включени в списъка на РИЧ по друга причина, а не е, поради това си свойство. Аз смятам, че е, Шем е, Сек справо е изготвил списък, ограничен по-малко от тези 319 вещества, бяха изключени някои вещества, които се използват като пестициди в сълското стопанство. В крайна сметка се изключиха и тези от РИЧ и се състави списък от 22 вещества с доказани е, нарушаващи функции на еднокринната система. Обръщам се към комисията. Нека да започнем с тези 22 вещества, защото това за химикалите, за които говорим. талатите, те са в много продукти, които използваме. Три бензин камфор, пентахлорфенол, той се добавя към бензина, МТБЕ, предното, което споменах, се включва в ултравиолетовата защита. Защо да не подготвим такива 22 досиета и да не помолим Европейската агенция по химикалите да включи тези вещества в списъка за кандидати? Защото ако не направим това, как ще постигнем целта за 136 вещества 2012 година? Мисля, че тези 22 кандидата са отлични кандидати за списъка. Моля ви да подготвите тези досиета и Определено ще имаме по-добро въздействие върху здравето за обществото. Искам да чуя какво смятате относно дали тези вещества могат да се включат в списъка. 12 години имаме вече е, за тази стратегия. Къде са действията? Къде е най-високото ниво на фталати около нас. Това е в праха около леглата на нашите деца. Прах, в който те лазят всеки ден. Хербрандай е прав. Искам токсичните химикали да бъдат изхвърлени от детската стая от спалнята на децата ми. Това трябва да стане. Разгледайте моето предложение за тези 22 вещества. Искам да подкрепя казаното от Оса Вестлунд за комбинирания ефект. Всички сме изложени на този коктейл от химикали. Надявам се, че не съм говорил твърде много. Госпожа Клас. Да, може би мога да се включа и аз в разговора за ендокринните вещества, особено в продуктите за растителна защита, веществата за растителна защита, биоцидите и въпросът ми е към господин Мърфи. Не, а, а, се ли разпростираме твърде на широко, когато разглеждаме ефекта на коктейла, на комбинацията, а може би, е, би било по-добре да фокусираме вниманието си върху онова, което вече знаем и да изведем заключения, а не да се разпростираме върху всичко, тъй като може би ще е, надвишим е, е, капацитета на промишленост на комисията. По въпроса за а, веществата, нарушаващи функциите на нокринната система, а, тук не са разгледани много медикаменти, в които има много проблеми. Също така, онова, което влиза в водата, а, директивата за питайната вода, директивата за а, подпочваната вода. Нека да се съсредоточим вниманието си върху това, което е важно за дебата ни, за да може да постигнем един разумен резултат. Благодаря, София Кони. Благодаря, госпожо председател. Аз а, а, знам, че всички ние осъзнаваме а, предизвикателствата на тази проблематика за общественото здраве и че трябва да се вземат необходимите мерки аз искам да кажа на казано, във връзка с казаното госпожа а, Клас. А, има две неща, които знаем за а, ясно идентифицираните продукти. Говоря за финоли, бисфеноли, фталати. Това са вещества, които участват и са включени в, в храната. Това са продукти, които се използват от потребителите. Не може ли да се вземе веднага една мярка, именно задължителните етикети да включват а, а, тези вещества, за да може потребителите да предприемат мерки да избегнат а, мутацията на тези продукти, изменението им, изме, изменението им а, например, при нагряване и да се обясни на потребителите. Ние очакваме вземането на решения а, и а, предприемането на разпоредби. Но междувременно не може ли да покажем ясно на етикетите, за да може да предотвратим потребителите да не използват неправилно продуктите. Благодаря, госпожа Кони. Господин Мърфи. Всъщност не съм забравила никого. Господин Марфи, имате думата. Госпожо председател, бихте ли ми казали колко време имам за отговор на тези въпроси? Пет минути. Пет минути. Благодаря. Ще започна поред и ще говоря основно по най-приоритетните въпроси, които засегнаха депутатите. По отношение на идентификацията на тези вещества, една от основните трудности е, че много химикали оказват въздействие върху еднокринната система. Кафето, например, има много химикали, които използваме в ежедневния живот, които оказват влияние върху ендокринната система. Въпросът е кога този ефект е неблагоприятен и кога той засяга функционирането на организма. И е, съответно кога има и потенциално въздействие върху бъдещето на нашите деца, на поколенията. Знаете, че има данни от Дания относно броя на сперматозоидите в скандинавските страни. Така че имам важен въпрос, той трябва да се отчете. Кога има въздействие е едната страна на медала, кога има неблагоприятен ефект е нещо съвсем друго. И съответно трябва да се вземат съответните регулаторни решения. По отношение на продуктите за растителна защита, да, регламента действа, и докато изчакваме предложението на комисията за определяне на критериите за вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, то можем да погледнем регламента и да видим, че има различни критерии за класификации, съответно тези критерии могат да се прилагат. Е, комисията до ноември 2013 година ще представи научни критерии, които ще заменят временните критерии, които действат в момента. Ето защо регламента продължава да се прилага, макар че времето, с което комисията разполага, за да представи тези конкретни критерии, още не е изтекло, има още две години. По отношение на ускоряването на работата. Това е едно от основните предизвикателства. Когато ние в ГД околна среда поискахме от нашите партньори да преразглеждат всичката информация, свързана с ефектите от тези вещества, това стана през 2002 година. Впоследствие се публикуваха над няколко стотин статии по темата. И докато повечето учени са на мнение, че тези вещества нарушават функциите на ендокринната система, то няма консенсус сред учените по отношение на това, кои вещества са опасни. Можем да определяме, че има комбиниран ефект само когато вече сме се допитали до съответния научен комитет и се опитваме след това, след получената информация, да създадем законодателство, което да отговаря на тази научна информация. Един доклад има от АНСЕС по отношение на бифенол А. За него говорих редица оратори. ЕФСА преди година даде своето мнение по отношение на бифенол А в бутилките за хранене и други материали, които са в контакт. Става въпрос за бутилки за хранене на малки деца. Имаме доклада на АНСЕС сега. Колегите от Генерална дирекция САНКО ще поискат тази информация да се разгледа отново и ако има нови данни след появяването на този доклад, ще видим дали трябва да променим позицията си. Знаем обаче, че има доклад на АНСЕС и тъй като ЕФС е научната агенция, която регулира е, процеса на разглеждане на, на законодателството, ще поискаме от тях да а, е, проучат тези данни. Дали има намеса от страна на индустрията? Сигурен съм, че по всеки въпрос има различни мнения. Има някои дебати, които са доста полезни по отношение на веществата, които нарушават функциите на ендокринната система. Комисията винаги следва научния подход. Опитваме се да го правим. По отношение на комбинирания ефект, един от проблемите е, че потенциалният брой на комбинации от химикали в околната среда е огромен. Как избирате тогава кои комбинирани ефекти искате да разгледате подробно и кои не? Затова ние използваме подход и използваме данни за мониторинг, възоснова на това на какво са изложени хората. Нашите датски колеги преди две години направиха поручване относно коктейла от химикали, на който са изложени 18-месечни деца навън в околната среда. Тогава се отправи въпрос, може ли да се справим с проблема чрез европейско законодателство. Това не е лесно, защото не можем да имаме само един нормативен акт, за всички тези вещества трябва да имаме 7, 8, 9 и дори повече е, нормативни акта. Освен това трябва да се използва винаги научната оценка. Ако ще отчитаме всяка потенциална комбинация от химикали, това не е реалистично. Трябва да фокусираме ресурсите си както трябва, защото иначе просто ще ги прахосаме. По отношение на новия списък с е, 22 вещества, идентифициран от Хемсек. Дали трябва да го включим в рамките на РИЧ? Мисля, че въпросът си заслужава да се обсъди. Не мога да ви обещая, че те ще бъдат включени в списъка с кандидатите. Знам, че някои държави членки ще изготвят досията по приложение 15, за да може те самите да включат тези вещества като опасни. От друга страна обаче има конкуренция за това, кои вещества трябва да влязат в списъка. Днес водим дебат по отношение на веществата, нарушаващи функцията на ендокринната система. Можем да говорим за карценогенни вещества и така нататък. Има конкуренция. Кои химикали трябва да бъдат включени в този списък. Така че след дебати, след проучване на научната информация ще отсеем най- опасните, най-важните вещества и ще ги включим в списъка. Виждам, че ми показвате, че трябва да приключвам. Ако не съм отговорил на въпросите на евродепутатите, те могат да се обърнат към мен на двустранни начала. Благодаря ви за това, че ще бъдете на наше разположение и благодаря за отговорите на въпросите, защото ни се струва, че ситуацията е доста отчаиваща и мислим, че трябва да, мислим, че трябва да се вземат много сериозни решения да и да се предприемат много по-конкретни мерки профилактичния принцип е много по-важен. Необходимо е да се вземат мерки тогава, когато има сериозни ам, съмнения. Аз не ви обвинявам вас лично, господине, но всъщност аз мисля, че аз като депутат, както и редица а, колеги а, имат същата реакция, но ви благодаря за това, че дойдохте. А сега ще преминем в, към следващата точка. Това е точка 29. Доклад за социално-економически последствия от а, генетично модифицирани организми. Сега ще дам думата на господин Мико от Генерална дирекция Санко, за да ни представи този доклад. Благодаря ви, госпожо председател. Това е, е много важен въпрос, затова няма съмнение. Искам да започна с това, че социално-економическия доклад проистече от е, съвета по околната среда през декември миналата година, който да учете социално-економическите последствия от отглеждането на ГМО, тъй като се смяташе, че е, липсва информация по тези въпроси. Комисията събра, събира становищата на държавите членки и на неправителствени организации от юли 2009 година. Държавите членки имат свободата да дават, да, да предоставят информация по всички въпроси, които ги интересуват и също така да съсредоточат вниманието върху конкретни въпроси, на базата на които да се създаде индикативен въпрос въпросник. Тоест имаше пълна свобода за предоставяне на всякаква информация, но ние се опитвахме да включим в индикативния списък онова, което според нас е важно. Трябва да ви докладвам, че макар, че ние очаквахме пълна реакция от всички държави членки. получихме отговори само от 25 държави. Две държави не отговориха Италия и България. Също така получихме отговори и от Норвегия и други заинтересовани страни и върху този материал работихме. Важно е да се каже, че информацията от държавите членки беше много различна и по дължина, и по качество. А, в някои случаи информацията беше една страница, в други случаи 200 страници с много подробен, много технически и специализиран текст. Някои държавите членки а, дадоха един национален синтез, докато другите иллюстрираха различието в становище становища. Всъщност имахме много разнообразен материал, имаше някои съвсем сбити представени становища, докато другите бяха доста пространни. Ясно е, както можеше да се очаква, ние установихме, че данните от държавите членки до много голяма степен представляват поляризирани мнения и това, което можем да кажем, че Данните бяха подкрепени от специфични за Европа, за Европа статистически данни. Това беше очевидно. Данните е, които обаче се основават на конкретни сведения в Европа, е, бяха доста редки. Разбира се, е, беше включен целият спектър на дейности с акцент селските стопанства. И не е изненадващо, че няколко държави, които имат опит с отглеждане на ГМО, като Чехия, Португалия, Германия и други е, представяха е, увеличаването на добивите. Другите държави членки екстраполираха на базата на литературни данни от е, други държави, тъй като нямат опит. Няколко държави членки, като например Австрия, Белгия, Германия, Франция, Холандия, Обединеното Обединеното кралство и Норвегия са задали аналитична рамка за социално-економически последствия на национално и на глобално равнище. Независимо от това, на базата на това, което аз казах, поради недостатъчните данни и тяхната разнородност, комисията сметна, че ще бъде неуместно да се проведе по-целенасочен анализ на, тези, на този разнороден материал и се опитахме да стигнем а, опитахме се да извлечем най-важните елементи като основа за обмисляне на бъдещи действия, т.е. един процес, който трябва да се проследи. Като допълнителен материал в доклада има един преглед на научните публикации за социално-економическите последици, на ГМО и също така научни проекти в Европейския съюз. Тоест, ние се опитвахме да изготвим един изчерпателен материал, в който представя всички най-важни публикации в този момент, за да може наистина те да бъдат на разположение, да може да се проучат. И това, което ние се опитваме да направим на базата на тази събрана информация, да започнем едно обмисляне с държавите членки, за да може да се а, направи преход от една поляризирана представа към една по-обективна база, въз основа на която да се изведат е, изключения с е, солидни факти и е, наблюдения. Ние работим с държавите членки. Първата среща се предвижда през ноември в Севиля и аз искам да поканя е, евродепутати, които проявяват интерес да участват. След това трябва да разгледаме потенциалното използване на добър по-доброто разбиране на социално-економическите измерения, свързани с проблема ГМО. Искам да ви информирам също така, че този доклад представлява много добра основа за следващото заседание в този процес, който беше започнат и насърчаван от комисара Дели една серия от срещи, посветени на ГМО. На 18 октомври, сигурно знаете, има среща посветена на ГМО, където ще се обсъждат тези проблеми. Аз знам, госпожо председател, че вие ще председателствате една от, едно от заседанията и евродепутатите също така, които се интересуват, са добре дошли. Това е доклада. Очаквам вашите въпроси. Председателката, благодаря. Искам само да кажа една дума преди да дам думата на колегите, да ви кажа, че този доклад, който очаквахме с нетърпение, малко ме разочарова, защото социално-економическите последици не са свързани с повишаването само на добива. Става въпроси за социалните, негативните социални ефекти. Ние трябва да разгледаме всичко и положителното, и отрицателното, така че, за съжаление, аз това не установих в доклада, тъй като социално-економическите последици е, са свързани с повишаването на добивите, повишаването на рентабилността е, по отношение на, например, е, не се отчита подкрепят селските стопани, които отглеждат конвенционални, не геме, продукти, а не ГМО. Следователно, аз мисля, че ще имаме възможност да проведем дебот, дебати. Вие всъщност така трябва да отчетем и проучванията, които са направени в Съединените щати за резистентност към пестициди не са взети всички а, фактори и всички економически фактори трябва да, а, да получат а, същия а, внимание. Критон Арсенис има думата. Благодаря. Става въпрос за много важна тема, социално-економическите последствия от отглеждането на ГМО. Комисията каза, че страни като Испания дават информация за положителни ефекти по отношение на вредителите. Така се поражда и цяла поредица от аргументи относно засилената производителност, въобще резултатите от използването на ГМО в индустрията. Данните от а, други части на света обаче и научната информация, която идва от ФАО, например, много често отхвърлят този аргумент. Казва се, че за разлика от аргумента на индустрията, ако искаме да гарантираме производителността, ако искаме да гарантираме сигурността на продоволствието, трябва да отидем към по-органично земеделие, към традиционно земеделие. Има едно проучване, според което поради необходимостта да се отделят ГМО от другите конвенционални култури, то разходите ще нараснат с 10% е, разходите за производство. Това е изключително важно. Станахме свидетели на последното решение на Европейския съд относно необходимостта да се плати на пчеларите за това, че пчелите са се заразили заради ГМО, в много случаи съжителството на двата вида култури е невъзможно. Тази зараза, която идва от ГМО, е на много висока цена за селското стопанство. Вървим по път, по който ще се стигне до големи разходи заради отглеждането на ГМО. Искам да чуя каква е вашата позиция. Сандрин Белие. Президент. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към изразеното а, разочарование е, от колегите. Две бележки, две въпроса към комисията. В тези две бележки и два въпроса се включва кой, а, как а, първото въздействие е върху социално-економическите последствия на генетично модифицирани култури а, Първото проучване беше направено в 2003 година, а днес комисията ни говори за работната група и за това какво е направено в 2011 и какво ще направи в 2014 година. Това е четвърти доклад за оценка и аз сега бързо ще мина за това как и а, кога. А, това е изключително важно а, имаме 10 страници днес, без, а, а, които не са по същество и които не ни показват какви са социално-економическите последствия от отглеждането на ГМО на европейската територия. Тук няма а, твърдост, тук има една компилация от елементи, които са представени нецеленасочено. Тоест имаме един текст, който всъщност не ни дава нищо и не ни казва нищо. И така, моите въпроси. Кога, въпросът кога е много важен. Кога ние в Европейския парламент ще получим един истински доклад, който наистина оценява последиците от отглеждането на ГМО на европейската територия, както беше посочено, не само да се интересуваме от въздействието за производителите, а, а, и какъв ще бъде економически какво ще бъде економическото въздействие при отглеждането на биологични продукти, конвенциални, какво ще бъде въздействието на ГМО за създаването на нови работни места, кой а, печели от ГМО, дали е селското стопанство, дали агрохимията. Това са истинските въпроси, които се задават и които би трябвало да доведат до решение какви храни да се предлагат на европейците. Това са въпросите, по които трябва да се отговори. А сега по въпроса как би трябвало да имаме едно проучване, което да отговори на всички тези въпроси. Аз всъщност бях доста а, изненадана за а, съотношението между ГМО и а, не а, съдържащи ГМО продукти. И сега а, за съвместното им съществуване и сега какво а, може да ни каже комисията за социално и економическите последствия за пчеларите с оглед на решение името на съда тъй като Монсанто не отговаря и не, съвмест несъвместим с, условията за производство на мед. Благодаря. колегата Стас има думата. Благодаря, господин председател. Много внимателно изчетох целия доклад и естествено мога да се присъединя изцяло към преждеговорившите. Често казано това, което четем на тези 11 страници е много разочароващо за нас. Всъщност, какво прави комисията? Като че ли просто копира подадените и от държавите членки сведения – тя самата признава, че при анализа на отговорите на държавите членки са установили, че някои данни не будят непременно доверие. Просто са съставили списък от различни мнения и становища, отчасти доста поляризирани, както е поляризирана и научната литература по въпроса, която преди всичко се занимава с економическия ефект от ГМО. А, каква е методиката възоснова, на която е изготвен този доклад? Това се питам. Защото когато пристъпиш а, към а, такъв доклад, трябва първо да дефинираш а, кои са социално-економическите ефекти, които анализираш. А докладът е твърде едностранчив. В, на едно място в доклада пише, че има царевица с ГМО в Испания и там имало три провинции с 11,8% повече урожай от другите. Това е в Сарагоса. Но в бележка под линия се казва, Данните са релевантни само за трите споменати провинции. Е, извинете, за какво ни е такъв доклад? Изобщо не стават ясни социално-економическите последствия. Защо защо сме се вторачили само в фермерите, които е, отглеждат ГМО? А всъщност трябва да се занимаем с всички, които ги обкръжават. Например, фермерите, които се занимават с биопроизводство, цялото общество и така нататък. Много е хубаво, че събираме опит и го анализираме в Европейския съюз. И има много малко конвенционални ферми в Европа, но в Америка ги има много. Има много изследвания за отрицателните ефекти, които трябва да претърпят по-дребните фермери. Освен това, в тези 11 страници има цитирани някои научни изследвания, наистина. Прави ми обаче впечатление, че те са някакси умишлено подбрани, преднамерено подбрани. Например, цитира се Греъм Брукс. Това е човек, който ръководи е, офис и получава своите поръчки пряко от биопромишлеността, биоиндустрията. Е, къде е балансираността, къде е обективността? И освен това искам да взема повод от казаното от госпожа Белие. Какъв е графикът? Ние и без това закъсняваме. Какви срокове се предвиждат? И как точно ще получим данните, които за сега нямаме? Dankjewel. Is... Uh, Благодаря. Следващия оратор Тамара Лиотар. ik wil me ook heel graag aansluiten bij al. Благодаря. Искам да се присъединя към абсолютно всичко казано в изказванията преди мен. През 2008 година на Междуправителствената конференция по на т.е. преди 3 години, беше повдигнат този въпрос. А сега какво имаме? Имаме абсолютно хаотичен набор от данни, подадени от държавите членки, като сме се фокусирали върху определена група фермери и а, тяхната реколта. А какво а нищо не знаем за последствията върху биоразнообразието, последствията за развиващите се страни, а, за последствията, например, а, от отглеждането на соя в Южна Америка, след като бяха приети съответните закони в Европа. Питам се наистина как да приемаме такъв доклад кои независими учени ще се съберат да оценят социо-економическите данни и по какви критерии ще ги оценяват? Как тези оценки след това ще бъдат тълкувани от комисията? Защото социално-економическите последствия, респективно тяхната оценка, са нещо, което чакаме от ужасно дълго време а междувременно приемаме какви ли не нови разпоредби за третирането и отглеждането на ГМО, без изобщо да сме си направили труда да оценим социално-економическите последствия от този феномен. Самата комисия вече е внесла законодателни проекти за ГМО, без да има и думичка за социално-економическите последствия. Ето това са въпроси, които бих добавила към зададените от преждоговоривши. Uh, Благодаря. Следващия оратор господин Цанини. Soddisfacente questa relazione. в никакъв случай не мога да кажа, че е задоволително това, което е включено в доклада. И имам въпроси към комисията. Тук стана дума неколкократно за социално-економическите последствия. В доклада не се казва нищо за стотиците милиони долари, които САЩ изгубиха. И то в връзка с износа На Орис. Има една партньорска проверка, от чието доклад става ясно, че в Сарагоса биофермерите са намалели с една трета, защото е имало контаминиране на тяхната продукция от ГМО. Не се казва нищо в доклада за е, оценката на известни фирми, които притежават повече от 50% от посадъчния материал за ГМО в целия свят. Това са фирми като Монсанто и други. Не се казва нищо за е, нищо за това, че е, в, на пазара на биопродукти всъщност натоварването на производителите расте просто защото се пазят и не използват ГМО. Много съм изненадан, че в доклада се изброяват успехи за Испания, Португалия, Румъния, Чехия, успехи в отглеждането на царевица и така нататък. Мисля си, че източниците за този доклад са недостатъчни. Например, за Монсанто 810 в Чешката република беше направено едно изследване, което тук въобще не се споменава. Споменават се три стати на Брукс, който е известен застъпник на ГМО, продава биотехнологии, и е, той е за насърчаването на ГМО в е, САЩ. За Испания се казва, че има допълнителни е, на реколта, прираст на реколтата, реколтата за 3 години. Но ако се вгледаме внимателно, виждаме, че тези повишени, тази пови, тези повишени добиви изобщо не са релевантни статистически, защото се отнасят само до трите наблюдавани провинции. sono fisicamente presenti negli scaffali dei negozi gli europei. С други думи, когато в хранителните продукти има ГМО, това не е приятно за потребителите. Например, ако вземем за пример олиото, което се продава в а, а, Англия, има изследване, което сочи, че само по-бедните слоеве купуват олио, в което има ГМО. В Италия е казано твърдо не на ГМО. Около Венеция е било разкрит, е, би, е, била установена, е бил установен масив, на който се отглежда царевица с ГМО казвате, че Италия не ви е отговорила на въпросите явно, че си е имала вътрешна работа. Is... Благодаря. Следващия оратор госпожа Раймес. Um... Благодаря. Става ясно, че всъщност сме изправени пред дилема. Дилема е, защото сме принудени да констатираме, че когато комисията прави някакви изследвания, тя разбира се зависи от данни подадени от държавите членки, а те са много различни по качество, по интензивност и по преднамереност. Следващият момент. Имаме желание обективно да обсъдим дадена тема, а осъждаме всяко изследване е, и го наричаме субективно, защото е поръчано от индустрията. Ами, в такъв случай трябва да са субективни и анализите, които е, се правят от екологични организации. Освен това, искам да попитам комисията за анализа на социално-економическите последствия – от отглеждането на ГМО, доколко се анализира и социално-економическото последствие от неотглеждането на ГМО, защото Европа е последния район на света, в който ГМО не са признати като обичаен метод за отглеждане. И друг въпрос, възможно ли е да има мирно съвместно съжителство в Европа, без биофермерите и конвенционалните фермери да се сбият? Не казвам да бъдем за или против генното, генните технологии, генното инженерство. Просто казвам, че ние сме политици, които трябва да се придържат към а, а, данните към сухите данни и да не бъдем преднамерени, да не бъдем емоционални. А аз като фермер мога да ви кажа, че фермерите наистина са разочаровани от това, че тук се размахват преди всичко емоционални аргументи, а не а, истински данни. Крайно време да решим нещо трезво, а не да отлагам решението, просто понеже обсъждаме нещата емоционално. Европа не е сама на този свят. Крис Каденбах. Благодаря. Госпожа Каденбах. Не сме сами на този свят. Напълно съгласна съм. Трябва да гледаме по-перспективно на нещата. Обръщам се към представителя на комисията. Останах с впечатление, че сте изненадан, че не сте получили ясни резултати и смятам, че не отговаряте и за начина по който е направено изследването, защото отправната ви точка е била, че държавите членки трябва доброволно да ви подадат това, което искат и което преценят и ако въобще преценят за добре. Не искам да обвинявам нито вас, нито комисията в нещо, но имам така едно емоционално впечатление, че като че ли нарочно протакаха нещата за три години, за да се ослужи на някои браншове. Лично аз съм малко разочарована. Бих е, била благодарна, ако все пак отговорите на някои от въпросите, от, зададени от преждеговорившите, макар и в рамките на краткото ви време. Е, last... Благодаря. Господин Проди е последен списък. Е, Благодаря, господин председател. Жалко е, че не разполагаме с реалните резултати в текста на въпросите на комисията, защото така щяхме да стъпим на по-солидна основа в дебата. Ако разгледаме ГМО Това е дискретна тема и трябва да й се отдели достатъчно време. Трябва да сме много предпазливи. Нека да не забравяме, че храни с е, ГМО и някои видове ГМО незадължително оказват негативно въздействие върху здравето. Мисля, че определено трябва да проучим внимателно ГМО в дълбочина, за да може веднъж за винаги да престанем с споровете. Трябва да имаме доклад, на който да може да се разчита. Вместо да гадаем и да използваме настоящия доклад, нека да организираме едно проучване, може би с помощта на СТОА. Аз лично смятам, че не е задължително ГМО да вредят на здравето. И преди сме обсъждали този въпрос. Трябва да се отбележи натиска върху хората да използват генетично модифицирани семена. В крайна сметка това може и да доведе до увеличаване на добивите, но може да имат други нежелани, опасни последици. Ако, например, целият свят стане зависим само от е, няколко вида организми. Защото тези видове могат да бъдат обект на атаки от различни вредители. Така че това трябва да бъде обект на едно проучване. Защото ако поставим всички яйца, а те не са много на брой в една кошница, то в този случай не яйцата, а семената могат да бъдат унищожени от вредители и съответно ще пострада продоволствието в Европа. Възниква и въпроса за правата на интелектуална собственост за тези е, продукти. Само по себе си това също може да е нещо, което да е с отрицателен ефект, ако хората използват а, е, свободно тези видове. Важно е това, което подчертавате, казва председателя. Когато има патентовани семена, връзката между фермера и тези, които са ги патентовали. Два коментара от моя страна на кратко. На страница 8 казвате, че в отговора на въпроса дали е, потребителите биха купили ГМО, информацията не е надежна и те е, в крайна сметка ги купуват. Не е ли по-реално да кажем, че потребителите просто са против ГМО. И общо взето, когато купуват нещо подобно, те го правят, защото бързат и нямат време да четат етикета. На страница 6 има едно странно изказване. Нетната печалба на аржентински фермери, които използват устойчиви на хербициди семена, е голяма. Аз лично чух за нетни загуби. Аз се срещнах с аржентински фермери, тъй като с течение на времето, с всяка една година, семената се изяждат, защото вредителите стават устойчиви на, на тези хербициди. Така че има загуба. По отношение на делото Баблок и решението на съда във връзка с меда, какво ще ни кажете? Благодаря. Благодаря, господин председател. Да, ще отговоря естествено и за меда и за съдебното решение. Позволете ми да реагирам на обширната дискусия и да ви кажа, че не мога да да, да взема отношение по всички изказвания, но мога да се срещна с всеки от вас, ако се интересувате. Искам да ви поканя също така на конференцията на 11 октомври, където ще се занимаем с всички тези сфери, за които вие споменахте тук. Това ще бъде един широк форум всички страни, всички становища са представени, включително неправителствените организации, включително промишления сектор. Така че аз наистина смятам, че там ще можете да получите много повече и много по-задълбочена информация. Казахте няколко пъти, даже много пъти, че сте разочаровани от доклада. Трябва да взема отношение по това изказване, защото когато подходи комисията към този въпрос, комисията трябваше да оцени наличната информация по разумен, ам, обективен, научен начин. Ние зависим от информацията, която ни беше предоставена за оценката. Преди да се започне едно проучване, трябва да знаете, че много държави членки казаха, да, имаме много информация за социално-економическите последствия в положителен или отрицателен аспект. И когато поискахме от държавите членки да ни представят информацията, получихме това, което получихме. Всички вие можете да погледнете информацията, която беше официално изпратена от държавите членки. Ние не можем, не можем да кажем, ми, ми съжаляваме, Испания това, което изпращате, не е вярно проверихме в публикациите, разгледахме различни научни списания, всичко друго може да бъде споменато, но ние също така направихме така, че да се е, информират всички за нивото на достоверност на информацията. Не мога да кажа, че информацията не е достоверна, но а, ако ми позволите в личното си качество да кажа, че аз също бях разочарован от информацията, която не беше онова, което аз бих участвал от държавите членки с оглед на предишните им изказвания. Ние мислехме, че ще получим лавина от информация, информация е с известни изключения, това не стана. Ние а, можем да проявим отвореност и да работим по-нататък. Естествено, трябва да проверяваме. А, а, ако има конкретни въпроси, разбира се, може да ги обсъдим. Вярно е, че след като събрахме материалите, след като изготвихме доклада, постъпи и нова информация. Да, наистина, ние работим по това, продължаваме да го включваме в процес, който ще започне и на конференцията а, през, на, на 18 о, о включваме и данните от а, съдебното решение, но а, това, което имате, вие а, се основава на наличната информация. Имаше и някои конкретни въпроси. Имаме само една минута. Добре, тогава ще кажа за меда, а за останалото ще съм на ваше разположение. Сега, какво правим с съдебното решение за меда? В общи линии, според нас, ситуацията е много важна. Ние веднага се обърнахме към ЕФСА с молба за становище за безопасността на а, полена, на прашеца и оттам и на а, меда. А, тук става въпрос за нещо, което не е успоримо. Беше ни обещано, че поне ще имаме устна информация много скоро и ще бъде готова информацията на 24 октомври. Срещнахме се с държавите членки, с съответните компании, ги помолихме да се, се да, да, да спазят а, разпоредбите с, с всички а, храни а, във връзка с сегашната а, правна уредба. Ние също така анализираме заедно с държавите членки различни аспекти и въпроса е как се прави оценката, например, на етикета, дали да се включи включва а, наличието на прашец от генетично модифицирани растения в а, състава на меда, според етикета. Нашата комисия, комисарът Дали, ще се занимава с тези въпроси днес след обед, така че а, можете да чуете и неговото становище. Да, добре, но дори да е така, а, медопроизводителите не искат подобен полен, подобен цветен прашец в техния а, мед. И ако вие докажете това, което искате да докажете, а, това не е достатъчно, тъй като медопроизводителите всъщност ние приключихме се заседанието. Дали можем да изслушаме доклада, Може ли още 3 минути да чуем доклада? Благодаря, Карл. Ще говоря на английски, за да е по-лесно. Надявам се, че английският ми е достатъчно добър. Всички въпроси, които обсъдихме тази сутрин, бяха свързани с наука, информация и така нататък. Всъщност това е и основната дейност на Европейската агенция за околната среда. Съвсем накратко ще ви представя въпросите, които обсъдихме по време на нашата визита преди няколко седмици. Официалната делегация беше е, всъщност господин Соник, господин Арсенис и аз самия. Имаше и няколко датски колеги, които се присъединиха. Дан Йоренсен, Маргрета Алкен и Анна Розбах. Общо взето, представлявахме една голяма делегация. Искам да благодаря от името на евродепутатите на Беранжер Базан и Мартин Фукс. Те са от секретарята на комисията. Отлична организация беше. Е създадена за посещението. Освен това, имахме обяд в датското Министерство на околната среда, не с министрите, защото имаше избори, но с високопоставени служители и обсъдихме бъдещото председателство. Какво обсъдихме като теми? Много се е, радваме, че директор е, Джаки Маглейт е, присъстваше почти по време на цялата визита. Тя е двигателя на агенцията. Разказа ни интересни неща за проекта Eye on Earth. Чрез него агенцията използва местни лица за събиране на данни в различните райони. И така се събира ценна информация, която ние също можем да използваме. Например, за инвазивните видове, катастрофите, бедствията, замърсяването и така нататък. Хората на място са първите, които забелязват, когато има някакво замърсяване, така че това е чудесна система за ранно осъдомяване. Онези от вас, които проявяват критично отношение във връзка с финансирането, искам да кажа, че финансирането идва от частни донори. Какво обсъдихме в агенцията? Биоразнообразието. Хората от агенцията ни обясниха, че има пропуски по отношение на базите с познание. Работи се в момента за създаването на информационна система за биоразнообразието. Може да получите информация на веб страницата на агенцията. Нямаме достатъчно време сега, няма да давам информация. Обсъдихме измененията в климата и качеството на въздуха. Всички знаем и приехме доклада на Юта Халк за допълнителни средства за агенцията. Знаем, че решението за споделяне на усилията ще бъде взето от агенцията. Всъщност агенцията ще се заеме с измененията в климата, така че това ще е допълнителна дейност. Имаме нужда от допълнителни средства. Надявам се, че ще минем и в пленарна зала но По отношение на качеството на въздуха, най-интересното беше, че държавите членки много изостават по отношение на законодателството, свързано с качеството на атмосферния въздух. Но агенцията подчерта, че има основания, съответно, да се създаде по-добро законодателство. Имаш още защото преводачите ми обсъдиха 3 минути. Вие казахте 4. Председателю, аз съм е, говорил 3 минути и половина. Ефективност на използването на ресурсите. Няма да навлизам в подробности. Агенцията е направила профили на различните страни по отношение на ефективността. Повечето държави членки вече се интересуват много повече от ефективността на изразходване на ресурсите, еко-услугите тук се включват. И накрая искам да призова колегите да използват агенцията повече, особено когато сте докладчик. Е много лесно да се свържете с колегите. Може да отидете в Копенхаген, може да ги поканите да дойдат тук и е, всъщност така ще направите доклад, който ще е по-добър от останалите доклади тук. И накрая преди края на тази година трябва да изберем нови представители на Европейския парламент в управителния съвет. Това е 3 годишен мандат. Преди да е станало средата на ноември, трябва да изберем нови кандидати. Затова приветствам колегите да дадат имена на колеги, които могат да изиграят важна роля в управителния съвет на агенцията от името на Европейския парламент – конкретна информация за въпроса може да се намери при Беранжер Базан. Критон 10 секунди. Дори и без превод, казва Критон Арсенис. Агенцията ни даде много информация по всичко, което обсъдихме днес. ГМО, веществата, които нарушават функциите на ендокринната система. Искам да приканя комисията макар че си тръгна, също да използва тези ресурси, тъй като агенцията е част от Европейския съюз. Благодаря. Председателя казва, че се извинава на преводачите. Последно